Uh, uh, Председателката, уважаеми колеги, моля заемете местата си. Трябва да започнем, тъй като имаме още две точки в дневния ред. Мистер репортер. So, dear colleagues, let's go on. Уважаеми колеги, нека продължим, тъй като предстои да обсъдим още две точки. Обявявам резултатите от гласуването. Господин Лазарос Лазаро за 19 гласа, 1 глас против, 1 въздържал се. Лео Бринкът 11 гласа за, 9 гласа против, 1 въздържал се. Жоал Фигейредо 19 гласа за, няма гласове против, двама въздържали се. Благодаря ви за участието в изслушванията. Благодаря ви за вашите въпроси. Преминаваме към следващата точка. Сред нас е нашият скъп докладчик, господин Сарвама. Предстои той да ни представи проектостановището си по възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Съюза, така че всички институции, управляващи европейския бюджет, да са обект на контрол от страна на парламента по отношение на бюджета не само комисията. Приветствам представителя на генералния секретар на Евро... секретарят на Европейската комисия. Давам думата на Петри Сарвана. Благодаря, госпожо председател. Да, за мен наистина е чест да мога да работя по това становище от името на нашата комисия. Според мен става дума за важна тема – темата, на която е посветен докладът на господин Верховщад. Надявам се, че в крайна сметка от нашето становище ще има някакъв ефект. Накратко ще ви представя трите основни идеи или трите основни момента в становището си. Първо, според мен, като се има предвид евентуалното развитие и адаптиране в максимална степен на съществуващата институционална структура, трябва да направим така, че наистина всички, повтарям, всички институции на Съюза, управляващи неговия бюджет, да бъдат обект на контрол от наша страна. Това е в съзвучие не само с здравия разум, но и с самата същност на Европейския съюз. В момента един от недостатъците на Съюза е именно, че не всички негови институции са обект на контрол от страна на парламента при изпълнението на бюджета. Не само комисията, но и съветът трябва да бъде обект на контрол от наша страна. Второ, в становището си изисквам усъвременяване на финансовия регламент, така че в него да бъдат изяснени целите на процедурата по освобождаване от отговорност. Нещо повече, в финансовия регламент трябва да бъдат постановени санкциите, които биха били наложени в случай, че не е била спазена процедурата по освобождаване на, от отговорност. Трето, предлагам и тук става дума за нещо, за което говорихме днес след обед. за нещо, от което не винаги сме били много удовлетворени. Когато се назначават членове на Европейската сметна палата, да се вземе предвид следното. Настоящите разпоредби в договора никак не са ясни. Може на моменти да се каже, че тълкуването на съвета е правилното. Именно поради това в договора трябва да се съдържат по-ясни формулировки. Връщам се на това, което казах в началото. Ако искаме гражданите на Европейския съюз да ни вземат на сериозно, когато заявяваме, че упражняваме контрол върху разходването на европейски средства. Ако искаме Европейската сметна палата да продължи да играе ключова роля в този процес, то тогава трябва да сме наравно с останалите, когато се излъчват кандидатури за членове на Европейската сметна палата съветът трябва надлежно да отчете решенията, взети от Европейския парламент. На нашата комисия се пада задължението да разглежда кандидатурите за членове на Европейската сметна палата. Днес изслушахме, например, трима кандидати. Това са трите основни предложения в проекто становището ми. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря, Петри. Господин Воган, имате думата. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Приветствам проектостановището на Петри. Както обикновено, то е много обстойно и много добре изготвено. Имам само няколко кратки коментара и въпроса. Групата на социалистите и демократите, както и другите политически групи, настоява за предприемането на всички действия, необходими за повишаване на контрола, ефикасността и прозрачността на разходването на европейски средства. Точка 2 и точка 3. Какво точно имате предвид тук? С право изтъквате, че някои институции към момента не попадат в обхвата на контрола ни. Заявявате, че за да се справим с този проблем, трябва да актуализираме, да усъвременим финансовия регламент. Какво означава това за договора? Става дума за техническа промяна само ли или трябва да бъде преразгледан договорът? Задавам този въпрос, тъй като една от причините, поради които със становище излиза АВКО, е да си отговорим на въпроса дали в бъдеще не би трябвало да се преразгледа учредителният договор. Според вас трябва ли да направим това? Следващият ми въпрос е по точка 9 и по-точно за санкциите. Всички ние тук искаме да се упражнява надлежен контрол. Искаме всички институции да попадат в обхвата на този контрол. Някои институции не ни сътрудничат. Пример за това е съветът. Трябва да ги насърчим да ни сътрудничат, но не мисля, че санкциите биха били правилният подход. Вместо да призоваваме за санкции, може би бихме могли да изберем формулировка като, например, пакет от мерки. Прилагането на пакет от мерки чиято цел е всички държави, всички институции да попаднат в обхвата на нашия контрол. Последният ми въпрос е по точка 6. Напълно съм съгласен с Петри, който изтъква правото, задължението на парламента да упражнява контрол върху всички управляващи европейския бюджет. Не знам дали Авко биха искали да бъдат включени всички агенции и съвместни предприятия. Мисля, че ако излезем с такова искане, то може би няма да имаме възможност за това. Денис Дейонг, Благодаря, госпожо председател. Специално благодаря и на докладчика Петри за становището. Съгласен съм с всички съдържащи се в него констатации. Това са основните изисквания, които вече поставяме от много време насам. Съгласен съм с подхода, който предлага колегата. От друга страна, до някъде сме изправени пред дилема. Запознати сме с текста на проекто доклада на Гиверховщад. Аз внимателно го прочетох. Ако погледнете неговите предложения, то ще видите, че той предлага един по-различен Европейски съюз, в който да има министър на финансите, в който да се осъществи сериозен преход на ниво институции. Има предложение и за страните от еврозоната, поставя се специален акцент върху собствените приходоисточници към европейския бюджет. Има предложение за общоевропейски данъци. Предлага се също така при инвестициите в по-голяма степен да се използват Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка. Всички предложения на колегата са насочени към централизиране на европейския бюджет и бюджетния контрол. Не приемам нищ, нито едно от тези предложения. Много е трудно да се вземе отношение по тях, особено от страна на нашата комисия. Не знам дали трябва да вземаме подробно отношение по всички тези предложения, но трябва да сме наясно, че ако има нови методи за изразходването на средства, както и нови методи за набавянето на ресурси. За приходоисточниците трябва да има промени и на ниво бюджетен контрол. Може би в бъдеще на нас ще се пада още по-важна роля, не само по отношение на бюджета, но и по отношение на отчетността на институциите. Тук се намесва и въпросът за агенциите. Те се финансират изцяло от собствени приходоисточници, от таксите, които събират. Но въпреки това, ние имаме интерес да гарантираме отчетност от тяхна страна. Според теб, Петри, какво трябва да направим? Трябва да обсъдим въпроса по-общо, да кажем кое според нас е най-сериозният проблем към момента, и да оставим на Авко да обсъди всичко останало. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Представителят на комисията иска ли да вземе отношение? Не. Господин Сарвама, докладчикът. Имате думата, за да вземете отношение по казаното и за заключителни думи. Благодаря. Благодаря за бележките ви. Трябваше още в уводните си думи да подчертая, че съм изцяло готов да приема всякакви предложения, които биха подобрили текста. Показаното от Денис, господин Де Йонг. Вашето изказване бе принципно, по-общо. Към момента не знаем точно как ще приключи всичко това. Може доста бързо да настъпят промени. След една-две години, може би, обстановката доста ще се е променила. От това ще има последици за бюджета, които ще са много значими. Може да се стигне до това, може и да не се стигне. Би било доста трудно, според мен, да вземем подробно отношение. Казвам това в отговор на вашия въпрос. А що се отнася до окончателния текст на законодателния акт, много е трудно да предвидим какъв ще бъде той. Изключително трудно е в момента да правим прогнози. Не искам да се впускам аз самият подробности сега. Ще изчакам измененията. Крайният срок е идният вторник. Аз самият съм мислил по въпроса. Според мен изключително сложен. Готов съм да приема всички ваши предложения, които биха направили този текст по-последователен, по-съгласуван. Към момента е много трудно да се каже каквото и да било. По казаното от Дерек – Две критични бележки. По точка 9. Каква е идеята ми тук? Толкова често сме били толкова обезверени. Нека бъда съвсем честен. Нека ви го кажа без заобикалки. Затова исках да видя какви ще са последиците тук в нашата комисия. Какво ще стане? Трябва да излезем с много силно становище но трябва да сме и внимателни. Ако предложим нещо, което Авко не може да приеме, то цялата ни работа ще е била на вятъра. При всички положения трябва да има определения. Трябва ни нещо конкретно. Ако са ни възложени определени задачи, трябва да имаме и някакви критерии. В противен случай няма смисъл от работата ни. Но въпросът е доколко трябва да разписваме тези критерии в подробности. Това е отново един сложен въпрос. Трябва ясно да постановим какви санкции следва да се налагат, ако не се спазва процедурата по освобождаване от отговорност. Тук нещата се свеждат до определения. Точка 2 и точка 3. Мисля, че основният момент тук се съдържа в точка трета. Тук се твърди, че буквата на договора за функционирането на Европейския съюз се разминава с духа на договора и с практическата му страна. Всеки един от вас може да излезе със свое определение на това, какъв е духът на договора? Каква е практическата му страна? Но основната ми идея тук е да обърна внимание на явното разминаване между буквата и духа на договора. Често се сблъскваме с това разминаване в работата си. Отново тук се намесва основателния въпрос, който зададохте и вие, а именно дали предлагам да преразгледаме договора. Не мисля, че това би било реалистично, но трябва да отидем колкото се може по-далеч в становището си. Това е основната ми идея. Нека се опитаме да направим това във всяка една точка – от становището. Председателката, благодаря. Нека ви припомня, че крайният срок за внасяне на измененията е идната седмица на 13 септември. Текстът ще се гласува в нашата комисия на 12 октомври, едва след като бъде прият докладът в комисия АВКО. Преминаваме към следващата точка посещение на Комисията по бюджетен контрол в Йордания и Ливан. Определихме мисията в Йордания и Ливан, които са страните с най-голям брой бежанци. Половин милион в Ливан и над 2 милиона в Йордания. Посещението ще е между 20 и 23 септември или след две седмици. 8 членна ще е делегацията, включително нашата председателка. И днес можем да обсъдим някои конкретни въпроси е, с подготовка с, е, на програмата за посещението. Имаме двама представители на генерал дирекция НИЕР от е, Европейската комисия Фабиен Бесон и нейния колега. Добре дошли. Радвам се, че сте тук. Ще ви дам думата незабавно, защото очаквахме е, тази предварителна информация с нетърпение. След това ще ви зададем въпроси. Още веднъж благодаря, че сте тук и имате думата. Your... Благодаря ви за тази покана. Радвам се, че ще проведем това посещение съвместно. Вече проведохме няколко заседания, и ние е, с е, госпожа Гресле се съгласихме, че искаме да проведем други заседания по въпроса, други срещи. Както говорихме на 31 август, е, накратко ще представя ситуация, след което ще дам а, думата на колегата ми Фабиен за Йордания и Ливан. Тук имаме представител и на Генерална дирекция бюджет. Както знаете, имаме много добра работа на терен и се извършва чудесна работа в пете години, е, страни Йордания, Ливан, Сирия и е, също така в ивицата Газа. Агенцията има над 1 милиард долара е, бюджет годишно, който се увеличава ежегодно и предоставят се основни услуги за повечето от 5 милиона е, бежанци в този регион. Предоставя се основно образование на почти половин милион деца. Също така се гарантира работата на над 500 клиники, така че става въпрос за основни услуги за почти 5 милиона души в този регион, в този изключително специфичен контекст. Както знаете, по време на войната в Газа, това беше една от малкото агенции, които вече работеше на терен и предоставяше непосредствена грижа на лицата в ивицата Газа, благодарение на съществуващата инфраструктура. В комисията сме много удовлетворени и препоръчваме и също така поздравяваме агенцията за свършената работа през последните години. Както знаете, това е уникална агенция на ООН, която самостоятелно извършва услугите си, така че 90% от нейния персонал е оперативен персонал, т.е. учители, медицински сестри, доктори които работят на терен в образователните и здравните центрове. Така че е, можете да си представите колко трудно може да се променя бюджета, защото те имат изключително малко пространство на е, свобода, защото 80% от техния бюджет отива за оперативния персонал, който работи на терен. Относно европейските финанси, е, Европейския съюз финансира агенцията по три начина. Първо, чрез един общ фонд, който отива за основно образование, здравеопазване и основ, основни социални услуги. Това наричаме програмния бюджет на агенцията и Европейския съюз предоставя почти 100 милиона евро на година за тази дейност на агенцията. Също така предоставяме финансиране и по два други канала, а именно Фонда за спешни ситуации и някои конкретни програми, които е, агенцията на ООН иска да изпълни на терен. Като цяло Европейския съюз предоставя около 120 милиона евро годишно на агенцията което, което е около 40% от цялостния бюджет като цяло. Като казвам това, тук има два проблема. Както казах, агенцията разполага с бюджет от около 1 милиард долара годишно за основните им услуги. Те имат 660 е, милиона долара годишно. Ежегодно годината, е, агенцията има дефицит от порядъка на 100 милиона долари и е много трудно всяка година да се запълнят празнотите в финансите. Всяка година агенцията се обръща към Европейския съюз, защото не успява да покрие разходите си, не може да плати заплатите на персонала, не може да запази отворени училищата в Йордания и на други места, защото бюджетът им не е достатъчен за последните един-два месеца. Така че към края на всяка година в Европейския съюз получаваме искане за повече финансиране. Трябва да знаем, че броя на бежанците се увеличава, а пък донорите намаляват. Някои донори дават по-малко на агенцията, някои страни от залива прекратиха подкрепата си за агенцията. И ето днес сме 6, 5 септември, извинете, и агенцията вече почти е привършила фондовете си. Те ни казаха, че ако не предоставим допълнителни средства, до края на октомври няма да разполагат достатъчно средства, за да поддържат отворени училищата. Това е проблем, който се появява неколкократно с тази агенция. Така че имаме три основни послания и е, ще е, се, е, и се надяваме от посещението да постигнем резултати по тези въпроса. Първото ни послание е, че поздравяваме агенцията за отличната и работа, но е, я призоваваме да продължи процеса за вътрешни реформи, за да може нейният бюджет да бъде по-прозрачен, да има фокусиране върху най-базовите услуги, а да не се разширяват услугите прекомерно до различни дейности. Второто послание ни е е да се увеличи базата на донорите, защото, както знаете, Европейския съюз винаги е последната инстанция за донори. Страните от залива може да, да предоставят повече фондове. Канада не е предоставила никакви средства на агенцията. Така че вместо агенцията да се обръща всеки път към Европейския съюз, за да попълни празнините в финансите, тя трябва да увеличи базата си от донори. И е, третото ни ключово послание е да поискаме от е, Общото събрание на ООН да обърне повече внимание на агенцията. Както знаете, тя зависи от доброволни е, вноски от страните и Общото събрание на ООН и, и Генералния секретариат предоставя средства само за обучаването на външния персонал, който е там. Така че искаме ООН е да задели е, част от цялостния си бюджет за тази агенция, така както прави и с други свои агенции. Сега ще спра до тук и ще отговоря с удоволствие на въпросите, които ще ми зададете. Давам думата на колегата ми Фаген за конкретните въпроси. Благодаря. Ще е, взема за пример Ливан, за да иллюстрирам как е, беженската криза е, се отразява на дейността на агенцията. Там има 270 хиляди палестински беженци, които са в особена ситуация, а именно имат ограничени права, ограничен достъп до услуги и възможности за образование – и бюджета в Ливан вече беше а, силно на, утежнен, когато а, пристигнаха първите бежанци от Сирия. Те наброяваха малко над 40 хиляди. Агенцията в Ливан, така както и в другите страни, в които извършва дейност, преминаваше през период на реформиране на образователните си и здравните услуги и Пристигането на бежанците се отрази неблагоприятно върху тези реформи, защото агенцията трябваше да се организира, да намери допълнително финансиране, за да отговори на нуждите на бежанците от Сирия. Подкрепяме агенцията с допълнителен бюджет, особено за Йордания и Ливан, в по-голяма степен за Ливан. Това става чрез двустранна подкрепа и също така при, за специално образование за кризата в Сирия. So I was saying that uh, in addition to the general и освен с принос към общия бюджет, имаме и принос към е, чрез е, двустранна подкрепа и, и допринасяме и чрез допълнителни фондове. Що се отнася до двустранната подкрепа за образование за периода 2014-2016 година сме предоставили 10 милиона за УНВА, 5 е, милиона за реабилитация на центрове и 5 милиона за образователни цели. Също така предоставяме финансиране на агенцията с допълнител... чрез допълнителни фондове, предназначени за подкрепа на Ливан в условията на кризата в Сирия. Предоставихме 4 милиона за подобряване на условията на живот в лагерите и чрез доверителния фонд Мадар имахме а, програма, която се подготвя, която ще е с бюджет около 12 милиона за Ливан и 4 милиона, 3 милиона, извинете, за Йордания. Освен това, подкрепяме е, възстановяването на лагера на Хербахед е, в покрайнините на Триполи. Първата програма беше с бюджет 12 милиона, чрез инструмента за стабилност и мир и ще има допълнително финансиране от 14,5 милиона. Това финансиране в момента се одобрява от комисията. Ще спра до тук и ще изчакам вашите въпроси. Председателката, благодаря. Благодаря и за документите, които ни предоставихте. За нашата комисия това е много важно. Аз имам два въпроса. Междувременно и колегите ще имат въпроси сигурно, защото до момента нямам заявили да зададат въпроси, заяви желания. Първо, бихте ли обяснили като цяло разликите между финансирането от Европейския съюз за Йордания и Ливан. Ако има конкретни специфики за дър... всяка държава, ако може да ги обясните, за да видим какви са разликите. И също така, относно конкретна информация, която получих, чух, че от 1 януари 2016 година има промяна в здравните услуги, които се поемат от агенцията. Всичко се поема, но сега бежанците трябва да допринесат за тези здравни услуги от 5%, ако услугите се предоставят в българ в болници на Червения кръст и 15% ако здравните услуги се предоставят в други болнични заведения. А, каква е ситуацията по настоящем? Агенцията обмисли ли да я промени? Има ли някои конкретни трудности? Чух, че е имало демонстрации за това. За това интересуваме да ни дадете конкретни факти по този въпрос, така че, защото сигурно ще бъдат повдигнати те и в бъдеще представителката на комисията. Основната разлика между Йордания и е, Ливан е, че в Йордания повечето беженци, беженци имат е, гражданство и достъп до работа. Нещата не са по този начин в Ливан. Ето защо и по-големия брой беженци са в Йордания, а там и бюджета е по-малък. Относно здравната реформа, агенцията премина през процес на реформиране на различни образователни и здравни услуги. Но Допълнителният брой бежанци е, беше допълнителна тежест, а е, към това трябва да се прибавят и трудности, с които агенцията се сблъска в лагерите, както и имаше недобра комуникация от наша страна. Здравната реформа, по-конкретно, не бе посрещната добре, имаше демонстрации – Не познавам последните събития, но доколкото знам, реформата за момента е спряна във времето, докато се проведе е, допълнително диалог е, с различните организации и лагерите. Доколкото знам, палестинските беженци няма да се налага да плащат допълнително. Ще се прилага нова система, различна, но тя не беше обяснена достатъчно добре. Както знаете, неодавна имаше и имаше и ам, проблеми в лагерите, които бяха и в резултат от разпространението на сирийската криза. В някои от лагерите се укриваха джихадисти и имаше политически разногласия в самия лагер – относно това дали да бъдат пуснати те или не и дали да се работи съвместно с войската за това. Неодавна е, няколко човека бяха предадени на ливанската армия, но сега ситуацията е много тежка. Вие, смятам, разполагате с повече подробности от мен защото тук трябва да се вземе предвид не само допълнителния брой бежанци, но и политическите последици от кризата в Сирия. И а, това засилено напрежение в лагерите, което се отразява на възможностите за реформиране на агенцията на ОНЕ. Председателката, благодаря. Матеяс Булхар от агенцията е, е, присъства днес тук. Ние се подготвяме за нашето посещение там, така че ако имате какво да добавите, не съм сигурен на дали чухте въпросите и отговора на комисията, може би имате какво да кажете в допълнение към него, защото се подготвяме за това много важно посещение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Няма много какво да прибавя, но ще използвам възможността за да благодаря на парламентарната комисия за това, че ще участва в това посещение. Много е, е добър момент да видите лично как стоят нещата там, за да видите как се изпълняват програмите, които отчасти са финансирани от Европейския съюз. Влязох в залата малко късно, За това не чух целия въпрос, но доколкото разбрах, става въпрос за здравната реформа. Нашия е, директор Матиас Шмар Мал ще бъде в Брюксел. Той отговаря за оперативната част. Той ще бъде тук сряда и четвъртък. И а, той скоро ще започне да отговаря и за Сирия. Ще а, бъде преместен в а, Дамаск и ще намерим друг директор за Ливан. Относно здравната реформа мога да добавя накратко, е, чух, че информацията, изпратена на палестинските беженци, не е била достатъчно ясна. Не сме напълно съгласни с това твърдение. Положихме всички усилия, за да, пред... да, за да обясним реформата, но тя беше недобре разбрана и също така бе предмет на политическо използване. И, както е, каза и представителката на комисията, това се превърна в политически въпрос, който не засягаше толкова здравната съдебната реформа, а по-скоро цялостната позиция за някои политически факции спрямо позицията на Ливан като цяло в лагера. Относно йорданското гражданство бих искал да внеса малко нюанси. Йордания е, бе така щедра да предостави на палестинските беженци временно гражданство. Важно е да се подчертае това, тази разлика. Според Йордания това е един хуманитарен жест, чрез който тя позволява на палестинците да се движат в света, но това не е пълна интеграция, тъй като това гражданство може да бъде отнето. Някои от вас, които познават тези системи, знаят, че тези временни граждански права предоставят на лицата възможност да се придвижват, но не е пълно гражданство. И за жалост през последните две години Йордания малко е, бие отбой в тази насока, защото намалява броя паспортите, които се предоставят. Освен това намалява и тяхната валидност. Преди те се предоставяха за 3 години, а сега тя ги предоставя за период от 1-2 години. Исках да уточня това, за да е, сме наясно, защото това не е пълно интегриране в нейното общество. Благодаря. Председателката благодаря. Не виждам колеги, които желаят да вземат думата. Благодаря на, коми... на представителите на комисията и на агенцията. Със сигурност ще има допълнителни въпроси, тъй като заедно с секретарията работим по подготовката на посещението. Следващото заседание на комисията по е, бюджетен контрол ще е на 26 септември, т.е. след провеждането на посещението. Аз ще съм един от членовете, които ще участват в делегацията. Тогава ще представим информация в резултат от посещението. Благодаря ви. Ако, имаме, ако има други въпроси, ще се върнем отново на тях. Днес се справихме много добре във времето, въпреки че задачите за днес бяха важни. Благодаря на всички вас за вашето сътрудничество. Ще се видим скоро. Благодаря и приятна вечер. Maybe just to add the last thing, uh... И е, само да добавя, че следващото заседание ще е на 26 септември, но заседанието на 29 септември се отменя. Е, казвам го, за да знаете, на 29 септември няма да има заседание на нашата комисия. Приятна вечер!